Крайно време е хилядите хора, които демонстрират в Португалия, да бъдат чути, че стига толкова. С това приключихме с списъка за едноминутни изказвания. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Сега преминаваме към темата за стратегията на Европа за сигурността. Госпожа комисар, колеги, този доклад по собствена инициатива за стратегията на Европейския съюз за сигурността е, го представям с е, доста емоции. Отбелязахме 20 годишнината от убийството на съдя Фалкони и не придружаващите го лица. Те паднаха жертва на мафията и насилието аз посвещавам този доклад на тях и на ученичката, която загина след нападението на училището тази събота, също така и на пострадалите други деца. Живеем в среда на несигурност, на липса на безопасност също така сме свидетели и на земетресението и други природни бедствия, които са част от схемата за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Затова е необходимо да има една последователна стратегия и благодаря на Европейската комисия за положените усилия и помощта, която ми оказаха при съставянето на този доклад. Необходимо е да се уважават основните права и върховенството на закона. Именно по тази причина е толкова важно институциите в Европейския съюз да изиграят своята роля по изпълнението на тази стратегия в светлината на Лисабонския договор. Европейският парламент трябва да участва активно, както по определене на целите в стратегията, също така и по отношение на оценката й ролята на парламента ще бъде тази на съзаконодател. Необходимо е да имам също така механизми за демократичен контрол, редовни срещи на Европейския и националните парламенти с комисията, изготвяне на годишен доклад от страна на комисията, който да бъде разглеждан на заседание на парламента. Важно е Европейският съюз да прецени какви са заплахите за вътрешната сигурност, нещо, което нямаме и следва с усилията на всички агенции на Европейския съюз да бъде направена една оценка на заплахите чрез една прозрачна методология и събиране на информация от държавите членки. Що се отнася до петте основни цели, споменати от Европейската комисия, според мен не бива да ги разглеждаме като един изчерпателен списък. някои от тези приоритети могат да бъдат видоизменени. Борбата срещу тероризма следва да бъдат приоритет в тази стратегия, но Европейският съюз не бива само да реагира, а трябва да действа изпреварващо. Това е посоката, в която трябва да вървим. Бриндизи е нагледен пример в това отношение. Трябва да сме на штрек за първите признаци на радикализацията и екстремизма. Сътрудничеството все още а, не е на нужното ниво. И надявам се комисията ще запълни тези пропуски. Сътрудничеството между съдиите също е а, важен елемент в битката срещу тероризма. Също така е и битката срещу корупцията, екологичните престъпления и промишлените такива. Не бива да забравяме и киберпрестъпленията желанието на комисията да се говори за защита на интелектуалната собственост като част от сигурността, според мен не е тясно свързано с сигурността. Въпросът е твърде сложен и той е по-скоро в обхвата на частноправните въпроси. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които съдействаха за съставането на този доклад а също така и на представителите на политическите групи и моите собствени сътрудници. Благодаря. Пашка Уркавец Казик. Благодаря, господин Пашка. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Вътрешната сигурност на Европейския съюз е обект на редица заплахи, които се разпространяват в цяла Европа. Основният проблем, свързан с вътрешната сигурност, е организираната престъпност. Проблем представлява и потокът от иммигранти, които навлизат на територията на Европейския съюз в търсене на по-добър живот. Така потенциално се създават възможности за незаконни дейности, като например проституция и недекларирана трудова заетост. Вътрешната сигурност се влияе също така и от сътресенията в съседни на Европейския съюз държави. За да се справим с всички тези проблеми, трябва да структурираме системата така, че да отчетем връзката между външната си политика и вътрешната сигурност на Съюза. Система, отчитаща такава връзка, е основна предпоставка за установяването на вътрешна сигурност. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие е сред основните цели на Европейския съюз. За да я осъществим, трябва да предприемем конкретни действия, насочени към постигането на по-високо ниво на сигурност за отделните граждани. Предложението на комисията е първа стъпка в тази посока Комисията установи петте основни области за действие, предложи и конкретни мерки. Трябва обаче да положим допълнителни усилия за борба с организираната престъпност и престъпността като цяло. Нерядко малозначими деяния, като, например, дребни кражби, могат да бъдат свидетелство за съществуването на по-широка престъпна мрежа. Трябва по да осигурим, извинете, по-активно участие на Европол, съгласно член 6. Председателят, благодаря. Давам думата на госпожа комисаря. Госпожо Малмстрем, имате думата. Е, Господин председател, Госпожа Борселино, искам да се присъединя към вас, като осъда това, което стана в Бриндизи. Каквито и да са причините, не може да има извинения. Училището на името на госпожа Фалкон е нещо, което е повод за размисъл. Ние бяхме там наскоро, за да видим как общността работи срещу мафията и как могат да се конфискуват незаконно придобитите имущества на организираната престъпност. Благодаря ви за вашия доклад. Благодаря ви за чудесната работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Вашата работа наистина допринася за усъвършенстването на нашата вътрешна стратегия за сигурност. Това трябва да бъде на дневен ред на всички институции, на всички агенции, ясно да бъдат разграничени отговорностите и общите цели. Защото сигурността на нашите граждани е в сърцевината на всички наши усилия. Общата стратегия ни дава най-добра възможност да реагираме на заплахите, да сътрудничим. Сътрудничество, което сега вече се оформя в борбата с сериозната и организирана престъпност. Затова приветстваме политическият цикъл за общ дебат между националните парламенти и Европейския парламент във връзка с доклада на доклада. Сега говорим, работим по втори доклад за изпълнение на вътрешната сигурност, който ще бъде публикуван в края на годината. Прилагането на стратегията за вътрешна сигурност е свързано с това да изпълним нашите обещания и да постигнем нашите цели в борбата с сериозната и организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, управлението на външните граници и борба с бедствията, природни и промишлени. Важно място е, е взема доклада за конфискуване на незаконно придобито имущество, създаване на киберцентрове, пропаганда на нашите цели, работата на Европол и Евроюст, която помага за по-добро сътрудничество между полицейските органи на национално и международно равнище. Работим за защита на критическите инфраструктурни системи и в края на годината ще имаме конференция след създава, за да видим какви са резултатите от създаването на мрежата за борба с радикализирането. Вторият доклад а, отчита постигнатото и също така разглежда възможностите в укрепване на сигурността във връзка с сегашната финансова и економическа криза как могат инвеститорите, гражданите и всички останали да работят за постигане на тази цел? Това е важен жалон в работата на парламента за разработване на стратегия за вътрешната сигурност и очаквам, че ще работим заедно и за напред. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Szavazás holnap 12 И така приключваме с този дебат. Утре гласуване в 12. Минаваме към следващата тема в дневния ред.